okay. Uh, we will begin immediately the next point of the... Веднага започваме следващата точка от дневния ред, защото вече много-много закъсняваме. Στην ημερήσια διάταξη. I'm assuming that... Следващата точка от дневния ред много закъсня. Комисията разбира гръцки, не са си сложили още слушалките. И така, става дума за изказването на заместник-председателя на комисията, върховния представител по външната политика и политиката за сигурност, за, въпс, ситуацията в Украина. Тя, за съжаление, не може да присъства и ще бъде представена от господин Фола. Господин комисар, имате думата. Uh, Благодаря, господин председател. Кати Аштън, върховният представител, ме помоли да направя следното изявление –